Добро утро на всички колеги. Здравейте. Подновяваме работата си. Преди да пристъпим към 43-та е, точка от дневния ред. Господин Майер и господин Ялк поискаха думата. Госп... Го... Госпожо председател, Разбира се, за втори път виждам, че секретарията не е вписал моите предложения за изменение. Става дума за изменение 3, трябва да отразява и моето име. Не знам какво е станало, но може би аз, аз съм нов в комисията, факт и ми е наясно съм и въпреки това мисля, че името ми трябва да намери място. Председателката, да, благодаря, ще се погрежим това е, не променя факта, че нашия секретариат е грамотен. Благодаря, госпожо председател. А, благодаря. Искам да направя една малка забележка, ако ми разрешите, по изменение 247 относно освобождаването е, от е, отговорност на комисията. Много съм изненадан да видя това изменение в този текст, толкова доколкото е, в началото ставаше дума да се е, разкрият е, някои нередности около един проект, а всъщност цялата работа е да се замъглят нещата. Говори се за скандала в Volkswagen и най-вече, и само за това се говори, една анкета, която се води от ОЛАВ за, във връзка с госпожа Люпен. Не виждам какво общо има госпожа Люпен е, извън темата сме. Тук е, не освобождаваме от е, отговорност парламента и Европейската комисия. И искам да отбележа, че в дебата за освобождаването имаше едно изменение, което също поставяше под въпрос госпожа Люпеди беше оттеглено и благодаря на хората, които са го оттеглили, защото наистина вярвам, че много лоша съдебна практика би било да се правят такива атаки адоминем, през 2011 година известен брой от нашите колеги бяха поставени под въпрос, защото те получаваха пари срещу техните изменения. В никакъв момент на служанието на парламента или комисията не беше упоменато тези, не бяха упоменати тези колеги по именно. Така че ако ще си играем по този начин, за да замазваме нещата в някои дела, които са неудобни, е съвсем очевидно, че утре е, в пленарното ще бъдем залети от изменения, които се позовават на този или онзи случай. Госпожа Люпен не е единствената, която се визира от е, разследванията на Олаф и не разбирам защо тя е единствената, която е визирана в едно такова изменение, което касае, както казах, освобождането от отговорност на комисията. Благодаря. Благодаря, господин Жак. Съгласен съм, но ще има една техническа поправка за, във връзка с всичко, което ще става в пленарното. Той ще заменим името с длъжността или нещо от сорта, така че може да бъдете сигурен, че няма да бъде цитирано именно. Благодаря, госпожо. благодаря, че взехте под внимание тази забележка. Господин Майер, заповядайте. Е, е, госпожо председател, виждам, че същото се отнася и за други изменения вече говорих с секретарията за корекции. Няколко изменения съм предложил, без това името ми да е отразено. Председателката, мога ли да помоля да ни посочите, да дадете на секретарията всички изменения? Отговор, да, да, след гласуването ще се свържа с секретарията и ще уредим въпроса. Председателката, благодаря. Така, продължаваме с точка 43. Е, освобождаването отговорност на комисията. Господин Целер е докладчик. Ще желаете ли думата, господин Целер? Това е точка 43 от дневния ред. Благодаря, госпожо председател помолих да ми дадете думата, защото доклада за комисията за 2015 година е общо начинание и държа да изкажа благодарност на много колеги, които участваха. Започнахме през месец септември с доклада на Сметната палата, по-конкретно господин Лазарус, държа да му благодаря и въобще да благодаря на Сметната палата. Екипите ни работят чудесно. За комисията с госпожа Георгиева и господин Етингер и техните екипи държа да изкажа благодарност изрично. Е, винаги сме срещали готовност за конструктивно сътрудничество. Сега продължавам с, и с, с екипите от на секретарията, с изброяваните колеги, колеги от нашата политическа група и е, Лукас Райхе от моя екип също благодари с, и, е, измен, за измененията. Получих го голяма подкрепа и не на последно място на докладчиците в Сянка, с които проведохме много конструктивен диалог. Искрено се надявам, че не пропускам някого. Много хора участваха, но тези е, хора изиграха много важна роля и аз държах да им благодаря председателката. Много добър жест. Благодарим на докладчика за свършената работа. Ако няма други желаящи за изказване, изказване. Сега имаме да гласуваме 351 изменения с освобождаването от отговорност на комисията. Сме свършили работата с агенциите и пристъпваме към гласуване. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. И, а, е, е, сега нека да гласуваме за реш, решението за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. А, е, в, от НП имате един човек повече, нали? Моля, имайте го предвид. Благодаря за това, че се съобразявате с този факт. две карти, но двама души не гласуват. Моля, прекрат, преустановете гласуването. 21 срещу 3 гласа. Приемаме, че ще гласуваме. Изменение 37 за, от резолюцията. Госпожа Каденбах, имате думата. Микрофон за ораторката, моля. Микрофон за... 37 е устно изменение, не виждам възражения. 37 за, против, въздържали се. Можем ли да проверим по електронен път изменение 37 с устно изменение? Моля, гласувайте.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 Отпада 73 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 74. Продължаваме с 81. За, против, въздържали се, приема се. 84. За, против, въздържали се, приема се. 83 за против въздържали се приема се. Е, трябва да го гласуваме. 82 за против въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2 за против въздържали се приема се. Продължаваме с изменение 91 за е, корекция, поправя се е, председателката. Кът... Yeah, yeah. Yeah, sorry, Извинявам се, 92. Устно изменение, не виждам възражения. Е, за, против, въздържали се, приема се. 95 се оттегля, оттегна 94. За, против, въздържали се, приема се само в Втората част е прием. 93 за, против, въздържани за, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. Изменение 97. Моля за електронен вод. Край на гласуването. Приема се 98 за, против, въздържали се. Приема се 99. Отпада 100 за, против, въздържали се. Приема се 101 за, против, въздържали се. Приема се 102, не се гласува 103 за, против, въздържали се. Приема се 104 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронен вод за 104.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 Нека да проверим. Моля за електронен вод по 127. Струва ми се, че се приема, но нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 128 с устно изменение няма възражение за, против въздържали се приема се 129 за, против въздържали се приема се 130 няма не се гласува. 131 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, приема се. 133 не се гласува. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 137, 138 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против,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 156 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се. Мисля, че го приехме, но нека да гласуваме. 157 електронен вод. 157 край на гласуването. Отхвърля се. 159 за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 191 за против въздържали се приема се 192 отпада 194 е, за против въздържали се нека да проверим 194 моля за електронен вод 194 моля гласувайте край на гласуването отхвърля се 195 за, против, въздържали се, приема се. 196 не се гласува. 197 с устно изменение няма възражение. За, против, въздържали се, приема се. 198 отпада. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се, приема се. 201 за, против,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 215 за, против, въздържали се, приема се 216 и 17 заедно, за, против, въздържали се, отхвърлят се 219 за, против, въздържали се, отхвърлят се 218 за, против, въздържали се. Нека да проверим 218. Моля, гласувайте по електрон. 218 електронен вод, извинявайте. Край на гласуването. Приема се 220 за, против, въздържа, въздържали се, приема се 221 за, против, въздържали се, приема се 222 и 3 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но моля за електронен вод по 222 и 223. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 224 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 224. Моля за електронен вод. Мисля, че всички подкрепяте, но благодаря. Край на гласуването. Да, да, определено мнозинство. 225 отпада. Продължаваме с 228. За, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 232 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 200 33 за, против, въздържали се. Приема се 2, 3, 4 за, против, въздържали се. Приема се 236 за, против, въздържали се. Приема се 237 отпада, 239 за, против, въздържали се, приема се 242 за, против, въздържали се, приема се 243 с устно изменение, без възражение за, против, въз... Въз... въздържали се, приема се 244 за, против, въздържали се, приема се 245 за, против, въздържали се, приема се 246 за, против, въздържали се, приема се. 247 за, против, въздържали се, е, мисля, че се прие, но моля електронен вод за 247. Простановете гласуването. Приема се. 249 за. Против въздържали се, отхвърля се, 251 за, против, 2, 5, 1 за, против, въздържали се, отхвърля се, ми се струва, но нека да проверим електронен вод на 251. Край на гласуването. Отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, приема се 256 за, против, въздържали се, приема се 257 и 8 за, не и 7 за, против, въздържали се, отхвърля се 258 за, против, въздържали се, подхвърля се 259 за, против, против, въздържали се, отхвърли се, 260 за, против, въздържали се, приема се, 261 за, против, въздържали се, отхвърля се, 263 за, против, въздържали се, отхвърля се, 264 за, против, въздържали се, приема се, 265 за, против, въздържали се, приема се, 267 за, против, въздържали се, приема се, 270 за, против, въздържали се, приема се, 271 за, против, въздържали се, Нека да проверим. 271. Струва ми се, че го прие, че се приема, но нека да гласуваме. From time to time we have interesting majorities. Време на време се сформират странни мнозинства. А, от, извинявам се, казва председател, като отхвърля се. 273 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 275 за. Против. Въздържали се. Приема се. 277 за против, въздържали се, приема се. To, to the... Трябва да съобща, че нямаме нидерландска кабина, холандска кабина, защото поради болест. Тук що ме уведомиха така че превод към хол, от и на хол, холандски язик няма. За което съжаляваме. Genau. Genau, wo waren wir jetzt? 278. Nee, nee, das stimmt nicht. 278. Genau. 278. 278 за, против, въздържали се, приема се 279 за, против, въздържали се, приема се 281 за, против, въздържали се, отхвърля се 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 с устно изменение, няма възражение за, против, въздържали се, приема се. 284 за, против, въздържали се, приема се. 285 за, против, въздържали се, приема се.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 Продължаваме с 285-то изменение. За, против, въздържали се, приема се 286 за, против, въздържали се, приема се 287 за, против, въздържали се, отхвърля се 288 за, против, въздържали се, отхвърля се 289 електронен вод за 288. Моля, гласувайте по електронен път за изменение 288. Край на гласуването. 289 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека проверим електронен вод за 289. Край на гласуването. Отхвърля се. 290 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 291 за. Против. Въздържали се. Прие... Отхвърля се. 292 за. Против. Въздържали се. Прием се. 294 за против, въздържали се, отхвърля се, 295 за, против, въздържали се, отхвърля се, 296 за, против, въздържали се, приема се, 297 за, против, въздържали се, приема се и продължаваме с 307. За, против, въздържали се, отхвърля се. 308 за, против, въздържали се. Струва ми се, че го приехме, но нека да проверим. 308 е нали? изменение, електронен вод. А, някой си носи картата и е регистрирал, но не гласува. И, е, е, 312 за, против, въздържали се. Отхвърля се 313 за, против, въздържали се. Приема се 315 за, против, въздържали се. Приема се 316 за, против, въздържали се, приема се. 318 за, против, въздържали се, приема се. 319 за, против, въздържали се, приема се. 320 за, против, въздържали се, приема се. 3-2-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 324 за, против, въздържали се, приема се. 325 за, против, въздържали се, отхвърля се 327 за, против, въздържали се, приема се 328 за, против, въздържали се, приема се 329 за, против, въздържали се, приема се 330 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека гласуваме електронно 3-3-0 електронен вод.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 38 приема се, 339 за, против, въздържали се, приема се, 340 за, против, въздържали се, приема се, 341 за, против, въздържали се, приема се, 342 за, против, въздържали се, приема се, 343 за, против, въздържали се, приема се.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 приема се, АФЕТ 9 за, против, въздържава се, приема се, 10 за, против, въздържали се, отхвърля се, 11 за, против, въздържава се, приема се, 9, 1 за, против, въздържали се, подхвърля се, 9-2 за, против, въздържава се, при... отхвърля се, можем ли да гласуваме блок 3 до 6? Не, не може, добре, 9-3 за, против, въздържали се, приема се, 9-4 за, против, въздържали се, приема се 9-5 за против въздържали се, приема се 9-6 за против въздържали се, приема се 9-7 в две части, първа част за против въздържали се, приема се втора част за против въздържали се, отхвърля се 9-8 в три части, първа част за против въздържали се, приема се. Втора част за, против въздърж... отхвърля се. Трета част за, против въздържали се, приема се. Емпл. Първите пет са обхванати от резолюцията, не ги гласуваме. Секретариатът настоява за гласуване. Можем ли Амблок да гласуваме Емпл 1 до 5? Моля, гласувайте за, против, въздържали се, отхвърли се, М плюс 6. За, против, въздържали се, приема се, М плюс 7. За, против, въздържали се, приема се, М плюс 8 до 10. Амблок, моля, за, против, въздържали се, отхвърли се. плюс 11, за, против, въздържали се, приема се. НВ1, за,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 Приема се. Можем ли 10 до 16 да гласуваме амблок? Има възражения ли? Не искате, не сте съгласни. а, 10 до 16 блок за, против, въздържали се, отхвърлят се. Транспорт Тран 1 за против въздържали се, отхвърля се. Тран, тран 2 за против въздържали се, отхвърля се. Тран 3 за против въздържали се, отхвърля се. Тран 4 за против въздържали се, приема се. Тран 5 за против въздържали се, приема се. Тран 6 за против въздържали се. Отхвърля се Тран 7 за против въздържали се. Приема се Тран 8 за против въздържали се. Приема се Тран 9 за, против, въздържали се. Отхвърля се 10 за, против, въздържали се. Приема се. Можем ли е, е, да гласуваме блок 11 до 18? Тран 11 е, до 18? До 17, до 17 амблок за, против, въздържали се, отхвърля се, тран 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги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 за, против, въздържали се, отхвърля се. Две. За, против, въздържали се, отхвърля се. Агри три. За, против. Можем. Агри 3. Моля електронни... електронен вод за Агри 3. Моля, гласувайте. Check is over. And it is rejected. Отхвърля се. Агри 4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 Ето резултата. Отхвърля се 15 за, против, въздържали се. Отхвърля се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 Приема се 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пеш. Рибарство. Пеш 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пеш 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за. 3 до 7 можем ли да ги гласуваме на блок? Има ли възражение? 3 до 7. Гласуваме блок за, против, въздържали се, приема се. Пеш 8, пеш 8 до пеш 17. Добре, 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърли се. 10 до 16, амблок, пеш, 10 до 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култура. Култ 1 за, против, въздържали се, при отхвърля се. Култ 2. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 3 за, против, въздържали се, приема се, култ 4 за, против, въздържали се, приема се, 5 за, против, въздържали се, приема се, 6 за, против, въздържали се, отхвърля се, Седем за, против, въздържали се,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 ФАМ 1. За, против, за, против, въздържали се, прием се. ФАМ 2, за, против, въздържали се, отхвърля се. Можем ли 3 и 4 амблок? ФАМ 3 и 4, за, против, въздържали се, прием се. 5 до 9. Можем ли да гласуваме амблок? Добре. ФАМ 5 до 9 амблок. За, против, въздържали се, Отхвърля се. Сега цялата резолюция. Моля, гласувайте по именно, т.е. с електронните си карти. Моля, гласувайте. 21 с 4 гласа. Поздравления за докладчика. Наистина чудесна работа е свършена тук. Сега точка 52. Точка 42, специален доклад. Това трябва да гласуваме сега. Разполагате ли с списъка на гласуване? Можем ли да гласуваме 2 до 10? Това е специалният доклад на Сметната палата. От 2 до 10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 67 приема се. 68 за против въздържани. 69 приема се. 70 за против въздържали се. Отхвърля се. 71 за против въздържали се. Приема се. 72 за против. Приема се. 73. 74 до 77. 74. Приема се 75. Приема се. 76. Приема се. 77 за, против, въздържали се. Приема се. 78 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 7 9 за, против, въздържали се. Приема се. 80 за, против, въздържали се. Приема се 81, приема се 82 за, против 82, нека да проверим. I think it was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 9-4. Край на гласуването. Приема се. 95 за, против, въздържали се. 95 за, против, въздържали се. Може ли да проверим. приема се. 9-6 отхвърля се, 9-7 за, против, въздържали се, 9-7, нека да проверим. Приема се. Осъмдесет и девет. Приема се. Осемдесет хиляда. За сто. За против въздържали се. Отхвърля се 101 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 102 за против. Въздържали се. Приема се. 103 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 104 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 105 за против. Въздържали се. Нека да проверим 105. 106 за против въздържали се. Нека да проверим. Да, със, също, със същото мнозинство. 108 за, против, въздържали се, приемат се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Сега точка 41 фонд за развитие. Искате ли да вземете думата? Благодаря, госпожо председател. Само искам да благодаря накратко на всички докладчици в Сянка, които от края на 2016 година помогнаха за изготвянето на този доклад. Да благодаря също и на Сметната палата, госпожа Ламерк, инвестиционната, Европейската инвестиционна банка, комисаря, който говори за това, господин Мимича и неговите служби. Директор на генерална дирекция ДЕФКО господин Иван Телевизи и директора на ресурсите, господин Бегюр, както и докладчика за виза Комисията по развитието, господин Рюбик, моя колега, който отговаря за общия доклад, за освобождането от отговорност на комисията Зелер, секретарята на комисията най-вече Оливия Сотиер и общо всичките екипи и съветници по политическите въпроси. Благодаря. Благодаря, че сте толкова мил с всички, казва председателката. И сега преминаваме към гласуване. Изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение, не, изменение 3 за, против, въздържали се, приема се решение за даване освобождането отговорност. Моля, гласувайте. Still colleagues missing in my voting machine. Не всички са гласували. Така. Край гласуването. 21 на 3. По поздравления. Closure of, the, closure of the accounts, we need to vote on that. It doesn't imply. We, amendment. Така, изменение 4 за, против, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се. Приема се. Гласуване за приключването на сметките. Моля, гласувайте. Още един глас ни липсва. Okay, okay, okay, yeah, the vote is closed. Also good. Край на гласуването. Чудесно. Резолюцията изменя 6. Има една техническа поправка. Изменя 7 за против. Въздържали се. Приема се. Но ще проверим. Изменение 7. Е, The check is over. And it is rejected. I'm sorry. Така, приключихме с е, изменението. Отхвърля се, за съжаление, изменение 8 за, против, въздържали се, отвърля се, 9 за, въздържали се. Трябва да проверим изменение 9. The check is over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 Приема се. Четвърти компромис. Три вече беше разгледан. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 42 изменение за, против, въздържали се, приема се. 42 против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се,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 не, прощайте, 57 поправя се председателката. Ще проверим 57. The check is closed. Край на гласуването. Приема се. 58 за, против, въздържали се. Ще проверим също и 58 електронно. I must, I must admit,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 64 за, против, въздържали се. Трябва да гласуваме 64 електронно. Мисля, че е прието, но да проверим. Край на проверката. Приема се това изменение. Изменение 64, 65 за, против, въздържали се, приема се, 66 за, против, въздържали се, приема се, 67 за, против, въздържали се. А, нека да проверим 67. 67. Thank you. Мисля, че е отхвърлено, не съм сигурна. Благодаря. Да, наистина е отхвърлено. 68 за, против, въздържали се, приема се.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 80 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се. Приема се 80, е, компромис 9 са. 82 трябва да проверим електронно, моля. Check for 82. Check is over and it is adopted. Така, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, и него трябва да го проверим. 85-то гласуваме електронно, моля. Okay, this is rejected. Отхвърля се. Slow. Mm-hmm. Yeah, 85. Amendment 85. 85-то проверяваме. The check is over. Край на проверката, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се.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 99. Отхвърля се, съжалявам. 100. За, против, възражали се, приема се. 101 за, против, възражали се, приема се. 102 за, против, възражали се, отхвърля се. 103, 104, 6 за, против, въздържали се, приема се. 9-1. 104. Добре, нека да проверим 104. Моля, електронно гласуване за 104. Check for 104. And it is adopted. Um, DV4 in favor. 9-4 за, против, въздържали се. Приема се. 9-5 за, против, въздържали се, приема се, 8 за, против, въздържали се, приема се, 9, 9 за, против, въздържали се, приема се. Общо за цялата резолюция, моля гласувайте електронно. And the vote is closed. 22. Край на гласуването. 20 на 3. Поздравления на докладчика. Чудесна работа. Благодаря. 53 до 59 от дневния ред, това са общите предприятия. The rapporteur, I can't see the rapporteur. Докладчика, къде е докладчика, иска да вземе думата. да, развиняваше. Биоиндустрии, изменение 2, за, против, въздържали се, отвърля се. Даване на освобождаване от е, отговорността.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 за, против, въздържали се, отхвърля се. Така, общо резолюцията. Гласуваме електронно. Край на гласуването. 20 срещу 3. Поздравления на докладчика. Сега гласуваме за Clean Sky. Изменение едно за против въздържали се отхвърля се. Решение за освобождаване от отговорност. Моля гласувайте, колеги. Не на гласуването приема се. Сметките са приключени и така резолюцията изменение 3 за, против, въздържали се, приема се, 4 за, против, въздържали се, Приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се. Приема се. Гласуваме общо за резолюцията. Моля, електронно гласуване. Край на гласуването. 20 на 3. Поздравления на докладчика. Сега минаваме на Excel. Electronic Components and Systems for European Leadership за първо хвърля. Решение за освобождаване от отговорност. Моля гласувайте. And it is adopted. Край на гласуването. Приема се. Сметките са приключени. Изменение 3 за, против, въздържали се. Може ли да го проверим? Трето изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 4 за, против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. Е, устно изменение няма против. Така приема се. 6. Приема се. 7 за, против. Въздържали се. Приема се. 8 много изтеглено. 9 се приема, 10 за, против възражали се приема се, 11 се оттеглено. И сега гласуваме цялата резолюция електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed. 20 to 3. Congratulations to the rapporteur. 20, 20 срещу 3. Поздравление на докладчика. Следващото е FCH. Първо изменение се отхвърля решение да се, да, да се освободи от е, отговорност. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването 19 на 4. Сметките са приключени. Е, Извинение 7 за, против, е, за се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 се оттеглено. 10 проверяваме електронно.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 Световна организация за енергетиката е едно за и две за, против, задържали се. Трябва електронно да проверим. Мисля, че е отвърнено, но проверката приключи. Действително е отвърнено. Гласуваме решението за осуждането отговорност. Моля, електронно гласуване.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 е, е, приема се 11 за против, въздържали се. Приема се 12 за против, въздържали се. Тук трябва да го проверим. 11-то трябва да проверим. Не, 12-то поправя се е, председателката. Изменение 12. Гласуваме електронно, моля колеги. And check is over. And it is... Край на проверката. Приема се изменение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 с едно устно изменение, няма никой против, приема се 25 за, против, въздържали се, отвърля се. Гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 на 5. Поздравление на докладчика. Сега Сезар. Безопасност на въздухоплаването. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме за решението за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте, колеги. Край на гласуването. Сметките са приключени. Така, изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 5, въздържали се, отхвърля се. Тран 6, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5, за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 10, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6, за, против, въздържали се, отхвърля се. 7, за, против, въздържали се, отхвърля се. 8, за, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се. Тран 8 за, против, въздържали се. Приема се. Тран 9 за, против, въздържали се. Приема се. Тран 12 за, против, въздържали се. Приема се. Тран 13 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 1 отеглено. Тран 1 до 7 както и 14 са обхванати от оригиналния текст, така че Гласуваме цялата резолюция, моля. Приключи гласуването 23 на 3. Поздравление на докладчика. И, ако правилно съм разбрала, ние приключихме с гласуването за освобождаването за освобождаванията. Благодаря за вашата дисциплина. А, публичното заседание се завърши. Може ли веднага да продължим с координаторите? Съгласни ли сте? Благодаря. Така, че беше открито заседание, приключи. И сега предлагам да преминем към заседанието на координаторите. Ich habe es